Il Presidente. Председателят. Sono pronte le schede? Allora, riprendi... И така, възобновяваме работата на заседанието ни. Благодаря ви. Вече са разпечатани новите бюлетини. И сега продължаваме с втория кръг от изборите за заместник-председатели на парламента. Госпожа Талер трябва да бъде заменена, защото, за съжаление, тя има ангажимент в заседания. За това трябва да бъде избран нов преброител. Избираме с жреби. госпожа Роберта Мецола. Е презенте. В залата ли е? В залата ли е? Тук ли е госпожа Мецола? Онореволе Мецола. Госпожа Мецола. Не е тук. Ами продължаваме. Онореволе Рована Плумб. Рована Плум. Окей. Okay. Приема да поеме функциите. Благодаря. И така, моля да заемете местата си до съответните урни, за да осъществим втория тур. Госпожа Плум е за урната с букви от N до R. Моля ви да заемете мястото си в тази секция. И така, повтарям правилото. Трябва да бъдат запълнени три места. Гласувате минимум за двама и максимум за трима. Всякакъв друг вариант ще се смята за недействителен. В момента се разпространяват бюлетините. Bene. парламента. Allora la votazione è aperta. Обявявам начало на гласуването. Аперта, аперта. Да. Можете вече да гласувате.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 И така, гласуването е приключило, този тур е завършен. Моля в офиса за преброяване да бъдат занесени урните. Вдигам заседанието.